но а, нещата не са черно и бяли, не са математически уравнения. Ние всъщност разкриваме там човешки истории, то истински човешки истории. Но за да ги направим, трябва да ги намерим. Не можем да ги измисляме. Трябва да сме там и да ги открием. И е, ги откриваме в, на място, в тези опасни враждебни райони. Така че аз лично не изпитвам страст към опасността, е, както се говореше за колегите, които са загинали и, както, и дори се споменава и за колегите, които сега са заложници в Афганистан. Ние, като военни журналисти, ако не отидем там на място да видим какво се случва, кой ще донесе, кой ще ни даде тези информации? Няма кой. А това, което нас ни подхранва, е възможността да има комуникации. И ако мога да кажа на английски, не обвинявам тези, които развиват подобни тези, но ако е нормално да има хора, които твърдат подобни неща, нормално е и ние да си вършиме нашата работа, т.е. да бъдем на място, да търсиме възможност за създаване на комуникационни, комуникационни канали. Сега в момента чувате за сенсационната новина за смъртта на Бен Ладен. Виждате каква вълна френетична от новини ни заля. И се задава и въпроса, кой беше Бен Ладен? Ами за да се отговори, трябва да отидем, да видим, да се търсят историите, да видим какво се е случило, а, как е бил арестуван, как е умрял, какво, какви ще са последиците. И затова човек трябва да е там, да усети, да може да предаде. За това е необходимо и време. И именно по тази причина пък аз съм тук сега за това, отделям време да ви видя, а, за да дада своето мнение а, като военен журналист. Аз можех да замина още днес там, но ще замина до вечера. В Афганистан конфликтът е много сложен. Не говорим много за него сега, а не разбираме и много неща. И е, трябва да се върнем отново към, за да се работи по-близо, отблизо с хората там на място. И в края на краищата това е правил и Бен Ладен. Той е, не е живял в е, бункер, бункер изолиран, той е живял в един квартал, достатъчно модерен, но не е бил там, където сме го търсили, но е, той е действал сред хората по така с мотото, че липсата на защита е най-добрата защита това е негов избор. Не, ние, ние лично като журналисти не винаги работим така. Има хора, които избират по този начин да работят също, но в края на краищата, за да разбираме обществото, ние да бъд... трябва да бъдем част от него. Така че е, сложна е нашата работа. И също мога да кажа, че не бива да смятаме, че журнализмът е умрял, че не е възможно вече да се практикува този е, занаят. Не само е възможно, а и трябва да се практикува и за да се практикува успешно, особено младите журналисти, още неопитни, аз също бях начинаеща в е, Чечня сега млади хора дебютират в Ливия или на други места. И трябва е, минимални гаранции за тези млади хора. Известна подкрепа, известна гаранция за връщане. Най- най-лесно е да тръгнеш. Не е трудно да се тръгне. Аз лично с удоволствие тръгвам и в Афганистан и друга. Да, с удоволствие. За мен това е страст. Срещам се с хора имаме им доверие, те ми предоставят своето жилище и така нататък. Аз споделям това, което виждам с читателите си, но най-трудното е връщането. Защото когато се върнеш, трябва да намериш думите, с които да обясниш какво си преживял на място. Трябва да се опиташ да покажеш на тези, които те слушат или четат, какво си изпитал, защото тези хора са в една е, затворен, комфортен свят, е, а ние идваме от свят, който ни плаши и трябва да направим така, че е, хората тук да започнат да го разбират, да споделят ежедневния живот. Така че трябва да не си затваряме очите, да бъдем отговорни към тези, които ни носят информация и те самите трябва да, да носят отговорност тези, които искат да се занимават с журнализъм, не са и чак толкова много хора. Ако мога да коментирам един, да кажа един анекдот, през 2006 година разговарях с един представител на джихад в Ирак. Може би най-яростният представител на тези, които са против е, Запада. Този разговор се провеждаше в Дамас, в Сирия. Той не искаше да, да стигна за до Ирак и се срещнахме. Е, те лесно минаваха границата и се срещнахме в Сирия. И в е, този ден, това, в този ден бе арестуван Заркал и това е човека номер две на Алкаида, ако си спомняте. И щатите а, показаха по телевизията тялото му, за да покажат, че е бил убит и така нататък. Та, Говорих с този човек за ролята на журналистите и е, така ви го разказвам, за да ви кажа какъв е отсрещния поглед за е, нас, за нашия занаят и за нас, за журналистите, което ни показва много неща. Този човек ми каза, аз не разбирам защо ние представителите на тези, които водят джихад, имаме толкова лош имидж пред вас. И аз казаха ми защо? Защото отвличате журналисти, убивате ги. И човекът ми отговори, вижте, ако журналистът е шпионин, той трябва да бъде убит. И а, е, той го каза с абсолютна убеденост. Няма да ви обяснявам големи подробности, но всъщност той се срещна, се съгласи да се срещне с мен. А, е, защото много дълго време всъщност те са търсили връзка с някого, който е, да е готов да разговаря с тях и по интернет са научили информации за мен, че аз отразявам войната в Чечня и така нататък. И той ми каза следното нещо, което ми направи огромно впечатление. Ако Франция беше окупирана от чужда армия и ако там имаше иракски журналисти, изпратени във Франция, за да отразяват тази война във Франция, ами всички тези е, журналисти иракски, вероятно ще са служители на тайните служби. И аз казах, да, добре, обаче факта, че аз съм журналист, не означава, че аз работя за тайните служби. Казвам ви го, за да ви покажа до каква степен ние се изправяме пред хора, които имат напълно различен поглед към нещата от нашия и съответно реагират по различен начин, а ние, за да можем да реагираме адекватно, трябва като журналисти да сме показали на хората какви са тези разлики. Аз отлично познавам отчаянието и фрустрацията фрустрацията на журналистите от своя занаят и именно от това, че не ги разбират. Защото кой има нужда в момента да слуша за война? За Ирак, за Афганистан, сега Либия. Еми, човек вече се обърква и не му се занимава с такива неща. И именно за да не останат тези войни и военни конфликти чисто виртуални, трябва да можем да даваме ясна сметка за последиците от политическите решения. И именно заради това трябва да има журналисти на място, които да са готови да поемат риск. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Niva, for this uh, Благодаря, госпожо Нивата, uh, за изключително задълбочените впечатления, които споделихте с нас. Поканих и втори гост. Това е професор Жан Пол Марто. Сега ще му дам и думата. Той е професор по международен журнализъм в университета в Лювен. Той също така пише в Люсуар, водеща вестник в Белгия, също така и член на съвещателния комитет на Human Rights Watch, отговарят за за Европа и Централна Азия. Той също така е автор на 20 и повече книги по журналистика и външни работи. Последното му еса е етиката на несъгласието с властта. Бе публикувано през февруари 2011 година и за мен то беше много интересно. Така че, господин професор, имате думата. Благодаря ви за поканата. Il est vrai que la mort de Tim Etherington Много ви благодаря. Исках да спомена и аз смъртта на журналистите, които а, бяха споменати от колегата преди мен. Това наистина беше голям шок. Спомням си шока също така и когато починах още двама такива репортери, Мигел Дел Мора и други, това повдига въпрос наистина за сигурността на журналистите, както и въобще смисъла на воденето на война и отразяването на война от журналисти. Human Rights Watch направи една група във Фейсбук, която се казва Лешоядите на войната, вълча за Вло, където колеги могат да споделят информация, идеи за военните репортажи, за работата на военния репортер. И е, там наистина има много трезва информация, по никакъв начин е, не е свързана с е, воеорско отношение към войната. Сега безопасността на тези репортери, изобщо на журналистите по време на въоръжени и конфликти. И не бива да забравяме, че 70 репортери бяха пос... убити последните години, 140 във войната в Ирак 2003 година само а, и таз, това увеличаване на броя на а, жертвите всъщност бе обяснено от колегата преди мен. Войната се променя, както и журналистиката се променя и журналистите все повече биват възприемани като врагове от тези военизирани групи и това се случва, те биват убити. И сега малко цифри за да ви покажа какво се случва. Последните 20 години 900 журналисти са били убити по време на конфликти, 44 са убити наскоро и 16 тази година. Миналата година Пакистан, Ирак, Мексико са районите, където са загинали най-много журналисти. Войната не е основната причина, разбира се, за смъртта на журналистите. Последните 20 години 72% от журналистите са убити извън такива конфликтни ситуации, извън а, горещи точки. Те обикновено биват а, застреляни от мафиотски групи или от военизирани групи. Международната преса а, всъщност като че ли не е най-засегната. 90% всъщност от убитите са местни. 2006 година Москва, например, от местната преса бяха колегите, които бяха а, убити и а, те са тези, които подават всъщност най-много информация, защото са най-добре запознати. имаше един а, водещ по телевизията в Хондурас, например, който е убит чисто и просто заради това, което върши ежедневно. Насилието срещу журналистите не се изразява единствено по този начин. Е, специалният пратеник на CBS, например, бе убит миналата година. Е, има и сексуално насилие срещу репортерки или журналистки. И възникна голям дебат около е, журналистките и, и липсата на сигурност на жените. Всяка година десетки журналисти биват а, жертва, дали губят живота си или са ранени, а, връщат се по домовете си травматизирани с посттравматичен стрес като а, заболяване, което всъщност разрушава и живота им нататък. А, така че преките атаки не са единствените а, неща, които засягат журналистите. Трябва да кажа също така, че и в интернет има голям проблем с цензурата. От друга страна пък има и един, от начините за, един начин за сплашване, което е задържане на журналисти, които най-често са местни и това се е, използва от авторитарни режими, защото по този начин не само се ограничава информацията в страната, но не се дава възможност тази информация да излезе от страната. Международните журналисти съответно нямат възможност да отразяват поради липсата на информация. Как да се справим с тази липса на сигурност и безопасност? Разбира се, че има организации като Репортери без граници, аз също представлявам а, такава организация. Имаме наръчници, имаме информационни системи, а, които да подпомагат а, колегите и трябва да кажа, че самите медии много често изграждат такива системи, за да може да осигурят известна безопасност на военните репортери. Съвсем накратко исках да спомена обаче няколко въпроса, свързани с международното право, където международните институции могат да подпомогнат тези журналисти, а, за да им предоставят защита. Има различни разпоредби, а, които са от 19 ти член на, на Декларацията правата на човека, след това различни други текстове на ООН, които всъщност признават свободата на журналистите да изпълняват своето занятие и те не би трябвало да бъдат заплашвани, докато вършат работата си. Има съответна резолюция също така по този въпрос в декларацията от Женева за правата на човека. Също има принципи от Йоханесбург в което е записано това и всичко това е свързано с журналисти, разбира се, които работят в ситуации на висок риск, където няма защита. Международното военно право също така защитава журналистите. Много често бива нарушавано, разбира се, това право, но международното военно право или така нареченото военновременно право споменава точно тези военни кореспонденти и казва, че те могат да бъдат признавани за е, военнопленници, когато бъдат задържани и трябва да бъдат третирани по същия начин, защото те са част от гражданското общество, те не са военни. След това имаме една резолюция 1138 на Съвет за сигурност на ОНЕ, където съвсем конкретно се описва статута на журналистите по време на въоръжен конфликт и заявява, че те са а, е, невоенни е, лица. След това, а, освен тези разпоредби, които гарантират тяхната безопасност. Има и други текстове. Не може ние постоянно обаче да добавяме нови и нови текстове. Чисто и просто според мен поетите ангажименти би трябвало да се спазват, т.е. да се спазва правото, което всички са приели. А в голямата си част тези текстове биват постоянно нарушавани от съответните държави, които в голямата си част също са и демократични. Основната цел всъщност тук не е да имат безнаказаност на журналистите. 90% от всички престъпления срещу журналистите остават ненаказани или поне няма съответно разследване по въпроса. Публикувахме един текст, свързан с безнаказаността миналата година. Ирак беше номер едно, 90% от случаите остават ненаказани, след това Сомалия, Филипините, там имаше едно огромно клане, Фолкландските също така острови, Шри-Ланка, 34 убити, Мексико, Афганистан. Има едно изключение миналата година в Москва. Съда осъди двама виновници за убийството на Станислав, Защо не чухме, а извинете, Маркелов от нова газета. Преводачите молят оратора да намали темпото. Не само журналистите са лесна плячка на въоръжени групи, много често не, могат да бъдат заловени самите нападатели, защото има разлика между съответна безнаказаност и невъзможност да се докаже вина. Миналата година в Нью Йорк бе проведена една такава среща на върха за борба срещу тази безнаказаност. Направи се един план за действие, за съвместни разследвания, където да се види какви са проблемите в местното правораздаване, какви са обещетенията, които се плащат, откриването на свидетели, които да свидетелстват след това наблюдатели по време на производството. Е, бяха цитирани различни цифри за различните държави, където има такава безнаказаност, но от друга страна виждаме известна пасивност на международни организации по този въпрос. Е, част от тях, разбира се, работят много добре, особено Европейския съд за правата на човека, който съвсем редовно излиза с решения, в които заклеймява различни държави. Русия, Турция, последните решения бяха заклеймени е, един турски журналист бе цитиран в едно от решенията. Е, така че тук също се проявя, се, има мерки за защита на журналистите. Много случаи за Казахстан имахме. Ситуацията там не се подобрява. Имаше въпроси на европейско ниво, които бяха повдигнати, но така не, че Европейски съюз вече играе роля в защитата на журналистите. Надявам се това да се каже по-късно по време на изслушването, както и защитата ни от ЮНЕСКО, от ООН, както и други международни организации, които се грижат за журналистите и това е изключително важно. Има много държави, с които трябва да се води диалог по този въпрос и да тече едно добро сътрудничество. Например, с Русия мисля, че сътрудничеството е добро. Инициативи от този тип трябва да бъдат подсилени и да бъдат разпространени в други държави. Може да ви звучи идеалистично, ако кажа, че ще е хубаво Европейския съюз а, а, има по-смела, по-дръзка политика, за принуждаване на други страни да спазват правата на журналистите и да се борим за тях, но така мисля. Последните месеци имаше такива спорове, свързани с закона за пресата в Унгария. Професор Мартош. Благодаря ви много, професор Мартос. Много важно беше това, че ни припомнихте и за това колко важно е да се проследява приложението на задълженията, на международно поетите задължения по отношение на правата на човека и особено членовете свързани с свободата на словото в множество конвенции. сега се обръщам към представителя на Европейската служба за външни дейности, господин Тилманс, който също представлява тази служба, може би може да направи и коментар е, показаното от госпожа Ниват и професор Мартас. Господин Тилман, си имате думата. Благодаря. Нека първо да кажа, че както знаете, Европейският съюз е силен защитник на свободата на словото и на свободата на медиите. Ние винаги сме били силно ангажирани с плурализма и независимостта на медиите. Госпожа Аштен от името на Европейския съюз ще издаде декларация утре, която отново ще подчерта този въпрос. За нас свободата на словото винаги е била основно право във връзка с международното право тя се разглежда като неразделна част от човешкото достоинство и съставна част от демокрацията и свободната информация, на която всички имат право. Многократно сме повдигали възражения срещу арести и ограничения, налагани върху работата на журналистите в различни държави по много пътища. Използвали сме и множеството диалози, които водим, за да повдигаме съвсем конкретни въпроси, независимо от това дали става дума за Азербайджан, Казахстан, Виетнам, Лаос, Украина или в последно време Египет. За нас е изключително важно да настояваме пред други страни местните и международни журналисти да имат достъп до информация. Това е едно основно право, което много често се пренебрегва. Също времено те трябва да имат право да, да разпространяват информация, да коментират свободно и всички цензорски практики, които познаваме, може би най-добре от Китай, както и всички практики на заплашване, да бъдат елиминирани. Защото много добре знаем, че заплахите водят до само цензура, нещо, което е обратното на свобода на словото и медиите и свобода на информацията за гражданите. Както каза професор Мартос, използват се фондове на Европейския съюз, за да се подкрепят множество проекти в света, които се финансират основно от Европейския инструмент за демокрация и права на човека. По-настоящен тъй като около 40 проекта, свързани с свободата на словото и на информацията. Използваме и проекти по цел едно, за тези, които са позна... добре запознати с Фонда за демокрацията и правата на човека. Тази цел, цел едно, ни дава възможност да финансираме проекти дори и в най-затворените държави. И обръщаме особено внимание на свободата на словото в новите проекти, които а, започват в Тунис и в Египет в скоро време. Целта е да се подкрепи процеса на преход в тези страни. Има още един въпрос, който е важен и който трябва да бъде споменат тук. Тук е, говорим за последователността и връзката между случващото се вътре в Европейския съюз и извън него. Тук е, имам предвид въпроса за обругаването. Много често е, настояваме трети страни да декриминализират обругаването, но много добре знаем, че има държави членки в Европейския съюз, е, където то все още е престъпление. Така че това е важен въпрос е, и трябва да имаме предвид, е, че този вид въпроси е, е, и последователността е изключително важна. Благодаря много, господин Тилманс, каза председателката. Нашата комисия по права на човека действително е, има задачата бори за тези основни ценности на Европейския съюз и за нас е много важно те да се прилагат от всички делегации на службата за външни дейности и е много важно как тези делегации работят с защитниците на правата на човека. Често се оказва, че журналистите е, са особена категория защитници на правата на човека, които имат нужда от специална подкрепа от наша страна. И нашата задача е да осигурим тази подкрепа от страна на службата за външна дейност. Вероник де Кайзер, Барбара Лохбире, Лер и Мари Чешаке искат думата. Давам думата първо на Вероник де Кайзер. Мерси, мерем, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че моите колеги и аз също бяхме много развълнувани от думите на госпожа Нива. И много ни беше интересно да чуем какво ни каза и господин Мартос. И госпожа Нива, в това, което ни казахте, имам да добавя нещо, което също ми се струва много важно. Вие по свой начин говорихте за вашия опит в военни конфликти и за необходимостта те да бъдат направени по-разбираеми, за да не останат чисто виртуални, защото виртуалния военен конфликт също е достатъчно неприятен, но искам да коментирам, че е, когато човек е, се опитва да има поглед върху тези конфликти, нищо по-лошо няма от това там да не могат да присъстват е, журналисти. Това е ужасно. Например, е, случая с газа. Когато журналистите са там, все пак е, участниците в тези конфликти не смеят да правят абсолютно всичко, което желаят и това е добре. И ако мога да питам, като във вашата практика, какво е за вас какво е значението на интернет, какви са връзките ви с местните журналисти, наблюдатели, как използвате новите медии, за да дадете този образ на военните конфликти, защото новите медии са нещо напълно иновативно от последните години. А също ако мога да коментирам, ако вие говорихте, господин професор, за международните, международното право, ние тук в парламента се чувстваме много безпомощни. Всеки път, като чуваме за жертви, за жертви сред журналистите, винаги се питаме какво можем и ние да направим какво можем да направим, за да все пак да се движат на някъде нещата? Има ли конкретни неща, които вие очаквате една институция като нашата да направи? освен големите декларации. Според вас има ли е, нещо, което липсва в съществуващите инструменти? Е, вие казахте, важно е да бъдат прилагани тези инструменти, но все пак е, не виждате ли някакви конкретни нужди и липси в законодателството? Благодаря и на двамата за много интересните изказвания. And now I give the floor to Mrs. Благодаря, госпожо Дехайцер. Сега госпожа Лохбиер. Ест ахма инен Ihnen иен Ihren Благодаря много. Ще се изкажа на немски. Първо по отношение на казаното от колегите а, и към вас също, а, хората, които работите в ситуации на война, а, нека да кажа, изпитвам към вас дълбоко уважение. Много добре знаем, че е, информацията, предоставена от участниците в конфликта, е, представя нещата изключително едностранно. Много важна е работа на журналистите, защото те успяват да обхванат нещата от повече страни. Нещо, което ме вълнува тук е дали материала, е, който събирате, се използва изцяло. Например, може ли да се използва, когато се съдят виновниците след войната? Благодаря, госпожо Лохбилер. Сега давам думата на Мария Чешаке. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на ораторите. Искам да благодаря и за видимата, и за не е толкова видимата работа, която те извършват за защита на журналистите. Има няколко въпроса за свободата на медиите и свободата на интернет и, тяхната, и връзката между тях чрез новите технологии, например мобилни техно, телефони. Хората все повече имат възможност да документират случващото се. Те са не само очевидци, а успяват да запазят тази информация. Е, този вид информация може да промени е, вида на журналистиката като цяло, защото гражданите могат да поемат журналистически задачи. Какво означава това обаче за риска, на който могат да бъдат изложени тези граждани? Много повече граждани биха могли да бъдат е, изложени на опасност във връзка с тази дейност и да не могат да се защитят, защото не са достатъчно добре информирани. От друга страна, не са достатъчно добре информирани и за журналистическата етика. искам да попитам и за начина по който реагират репресивните режими. По някой път се случва така, че журналисти и блогъри получават обвинения за престъпления. Обикновени престъпления по наказателното право. Смятате ли, че е, новите технологии се използват от репресивните режими, за да се ограничи достъпа до информация на хората? И още един въпрос. Каква е ролята на западните фирми, работещи в областта на информационните технологии? Виждали сме как те стават държавни медии, като, например, Vodafone, които взеха решение да спрат телефонните услуги в Египет и да позволяват само обмена на съобщения от поддръжниците на държавата, как могат да действат европейските фирми? Благодаря, това са въпросите ми. Председателката, благодаря госпожа Шаке. Преди да дам думата на ораторите, нека да дам думата на граф Ламсторф. Благодаря. Госпожо председател, един съвсем конкретен въпрос. Малко се изненадах, госпожа Нивът, когато в уводните си думи говорихте за гарантиране на основни стандарти. Особено след е, завръщането от военната зона. Кой трябва да предостави тези гаранции? Да кажем, вие се връщате във Франция, Германия, Белгия, Холандия. Там няма ясна заплаха за вас, значи се сблъсквате с един доста по-различен феномен. Вторият въпрос. Очаквате ли да има подобни минимални стандарти за като тези, които се пресла, пред, прилагат за представителите на службата за външни дейности в тази област? Може ли да се говори за едно и също ниво за, на заплаха? Председателката, благодаря иска ли още, има ли още искания? Думата госпожа Пападопола, имате думата. Винаги е изключително вълнуващо, когато чуем реалните преживявания на хора, които живеят в военна зона Независимо от това дали става дума за Близкия изток или Северна Африка или други конфликтни зони и също времено журналистите преживяват е, изключително тежки и напрегнати ситуации, изложени са на много опасности. Искам да разбера от тях лично как може да им помогне Европейския съюз. Защото ние всички сме съгласни с това, че трябва да се защитава свободата на словото че журналистите трябва да могат да разчитат на осигурена безопасност, но има голяма разлика между думите и делата. Доволни ли са журналистите от действията предприятия от Европейския съюз по отношение на взетите като заложници журналисти? Защото е, има журналисти, които също са заложници в Афганистан. Ясно е, че трябва да се предотврати убийството на журналисти, но какво още може да се направи, за да се помогне на журналистите заложници? В Турция, например, се нарушава свободата на медиите. Може ли не само да се създава политика, а да се приложи тя действително добре на практика? Искам да чуя конкретни предложения. Благодаря много, госпожа Пападополо, казва председателката. Мисля, че би било най-полезно, когато се отговаря на въпросите на депутатите, оратите да направят и конкретни предложения за доклада на госпожа Десарнес. И така давам думата на госпожа Нива. Благодаря. Едва ли ще мога да отговоря на всички въпроси, защото след малко ще трябва да напусна залата за замина. Освен това има и въпроси, на които едва ли мога да отговоря. Но това, което мога да направя е да ви предоставям а, моят опит за възможността на интернет, за връзката с местните журналисти. Действително това е от ключово значение. Вече не можем да работим без интернет. Ние като журналисти използваме интернет и трябва да направим така, че там, където се озоваваме на място, да имаме връзка и с хора, които създават блогове, които пишат и хора, които могат да поемат и нашата роля в последствие. В един момент бях член на международно жури и присъдихме е, награда на един съставител на блок от Багдад много хора, много журналисти се страхуват, че може би това ще им отнеме занаята, но това не е така. Смятам, че в този занаят има място за всички. И а, ние не можем да се съпротивляваме на еволюцията на комуникационните системи, защото по този начин просто покриването на даден конфликт ще стане по-разнообразно. Е, е, много е важно да има различни гласове, да не са единствено, да не се чуват единствено гласовете на журналистите. Но не бива да изчезват и гласовете на журналистите, защото дори те да не са обективни, както казах преди малко, те работят по свои е, етични правила които, ако ги няма, човек не може да върши своя занадят. И именно тези етични правила са защитата срещу всички е, нарушения, които можете да си представите. Какво е най-важно за журналиста? Най-важно първо е той да може да събере информация. Значи той е, не трябва само да приема безусловно всичко, което му се казва от представители, да речеме, на Пентагона или от генерали в Багдад или от джихадистите, за които ви говорих преди малко, той трябва да отиде по-далеч. Той поема информацията и трябва да я удостовери, да я иллюстрира, евентуално с реални, истински истории. Това е интересно, това е реално, което правят репортерите. А също така интернет е, е меч с две острията по различни причини. Е, войната в е, Египет и е, резолюцията всъщност Египет и Ливия и Сирия, виждате и Йемен, револю... как се развиват нещата там. Големите международни медии, някой ме попита за какво работя, аз работя за Люпла, френски, френск медия. Аз съвсем съзнателно не работя в Франция. Не искам да се ангажирам, защото считам, че не само по отношение на време, но чисто моята свобода на предвижване няма да бъда същата, ако работя в редакция. Защото аз искам аз самата да решавам кога, за колко време пътувам и, и, и, и къде. Е. Обикновено минимум три седмици прекарвам на място. Та всички тези журналисти а, използват а, интернет сайтове, които в случая последните събития давах, отразяваха нещата на място и на момента. И е, по някакъв начин това е и от, има отрицателно отношение към журналиста. Много е хубаво да има непосредствено свидетелства какво се случва, но всъщност трябва да си зададем въпроса. Ние наясно ли сме какво точно се случи в момента в Ливия? Наясно ли сме какво мислят младите либийци, които на 25 годишни, които са на страната на опозицията и същите други либийци на 25 години, които са на страната на къде? Какво мислят те за нас? Какви са им мечтите? За какво се стремат изобщо? Именно това е трудно да се направи. Това се установява на място и трябва да се търси информация. Информете, интернет е едно от средствата да се намери бърза, директна, пряка информация, но и разбира се, като имаме и в Франция, има много добра е, възможности за подкрепа с материали от е, интернет и те могат да се използват, но човек трябва да може да бъде на място. Другия въпрос, който ми зададохте за дали интернет сменя естеството на журнализма и конкретните последици. Вижте, ние в Европа имаме лукса да можем да дискутираме тези въпроси. Това е лукс, който в голяма част от страните, където пътувам, не съществува. Огромна част от хората нямат дори възможност да са наясно с а, съществуването на подобни теми имаше една много интересна дискусия с жени от Афганистан и Иран. Аз като жена много се интересувам от тези а, неща и аз имам по-лесен достъп до, до жени, например в Афганистан. В а, мои колеги е, мъже нямат право дори да разговарят с жени там. А, и е, когато аз се срещам, на мен ми е интересно, освен да се срещам с мъжете, защото мъжете обикновено са ангажирани в военните конфликти, но когато се срещам тях, те ме водят и в домовете си. Жените са тези, които ги посрещат, които им приготвят храна, те им предоставят е, и на мене ми предоставят е, дом. И ми, на мен ми е много интересно да видя и тази женска страна на нещата, които допълват образа, нещата, за които мъжете не, не говорят. И тогава мога да ви кажа, че виждам как жените нямат ни най-малка представа за своите права. И а, моите разговори с тези жени обикновено в присъствието на мъж и в присъствието на преводачи, защото голяма част от тези жени, с които се срещам, те са и неграмотни. И аз лично всъщност давам възможност да се започне една дискусия не между мен, и жените. Аз се дърбам на страна между жените и мъжете, които са там. А, защото а, първият въпрос, който са, зада, са ми задавали жените стотици и стотици пъти, откакто се занимавам с моята работа, обикновено ме питат две неща. Първият въпрос е ти мюсюлманска калеси, защото аз винаги съм със съответното облекло. Аз съм хамелеон, аз съм иракчанка в Ирак, чеченка в Чечня и така нататък. Та първият въпрос е дали съм мисулманка и втория въпрос, сигурно ще се засмеете, е как те пусна мъжът ти да вършиш тази работа? Колко е странно това за тях, това е немислимо. Тази свобода, която аз имам като жена да пътувам. И отначало се чудех какво да отговоря, а сега вече имам един готов отговор, е, че имам шанса да имам съпруг, който е, има същия, се занимавам с същите неща и е, ми разрешава. Но е, всъщност трудно да им обясня, че всички жени на Запад биха могли да правят това. И моят отговор обикновено води до две различни реакции. Те, е, първо, жените са много изненадани от това, че аз съм свободна и независима и по някакъв начин те от една страна от това, което гледат по телевизията в Афганистан и в Ирак, след Садам, след талибаните, там има сателитна телевизор, хората гледат по нея сериалите от Англия, от Штатите, от Франция и си представяте какви са реакциите им, като виждат този представен начин на живот. И е, много се радвам, когато видя как е, тези жени там на място е, всъщност ми завиждат е, за свободата. Но има и много, които не ми завиждат, а по-скоро се страхуват от, от свободата. Свободата често поражда страх. И това е последното, което искам да кажа. Това, което винаги ме впечатлява от моята работа в военните конфликти, никой е, в... Е, не иска да се върне в Афганистан при режима на талибаните или в, е, Иран в Ирак при Садам. Но но да се стигне до демокрацията, която имаме ние, това за тях не е съвсем разбираемо и не е израз на свобода. Това е просто за да ви покажа до каква степен са различни представите ни. Uh, Благодаря много, госпожа Нива. Професор Мартас, искате ли думата? Ще се опитам да отговоря бързо на някои от въпросите. Първо, ролята на Европейския съюз в защитата на журналистите. Разбира се, няма чудеса. Естествено, Европейския съюз може по-ефективно да изпълнява ролята си. Е, той е, е пример от една страна на защита на свободата на изказ и второ в прилагането в военни ситуации на условията и на спогодбите за журналисти. Та е и на воля и на политическа сила за разработването на инструменти. Обикновено в споразуменията за сътрудничество с трети страни да има клаузи, понякога ги има, но те не се прилагат ефективно. Знаете, че примерно има разлика в Египет как се прилагат и другаде. Да. Така че е, има инструменти, но те зависят и от политическата воля и от сила. Е, също така трябва да има и съгласуваност между страните членки, т.е. да няма разлика в е, степента на свободата на пресата, да речем, вътре в страните членки. Също така, е, комисията е, посредством инструмента за демокрация и човешки права всъщност създаде много, много добри условия. Има формулирани, е, особено в авторитарни режими, изисквания. Има изисквания и за интернет, има изискване за създаване на организации за защита на човешките права. Тоест, изисквания за създаване на атмосфера, която да защитава пресата. А, а тук стигаме до въпроса за интернет. Интернет естествено е едно средство. И в много случаи журналистите, а, из, успяват да комуникират при авторитарни режими, защото много често върху пресата има забрани, но примерно блогерите могат да се промъкнат помежду тези забрани. Но подобни, подобни създатели на блокове трябва да имат също защита – така че интернет е едно огромно средство за предоставяне на свобода и независимо, че авторитарните режими имат много средства да налагат ограничения технологически, все пак не може, те не могат да налагат абсолютни ограничения а от друга страна трябва да се разработват и програми, които да дадат възможност на журналистите да защитават своите канали за комуникация, така че един авторитарен режим да не може толкова лесно да, да ги ограничава. Има доклад за техниките, които използват авторитарните държави за ограничаване на интернет – Препоръчвам ви го, нямам екземпляр, но там се е, изброяват е, методите за, на авторитарните режими в сътрудничество с а, е, други страни за налагане на ограничения върху интернет. Трудно е Трудно е да се е, наложи е, ограничения за, за използването на интернет и не за толкова положителни цели. И глобалната инициатива, която споменахте, според мен е много добра, защото тя ще даде възможност за развиване на едни добри практики. И се надявам, че европейските компании, европейските институции ще се възползват от тази ин, ин... инициатива. Wikileaks беше един феномен, който така много бе подсилен от журналистическия интернет интерес. В края на кращата в а, е, свободните страни журналистите са тези, които предоставят информацията, която евентуално разбалансира а, е, или дори служи като пропаганда. Така че журналистите са тези, които правят разкрития и които са противовес на а, е, неправилни практики в демократични държави. Задължението на журналиста е да проверяват, да обясняват, защото в момента един отговорен и интелигентен журналист може по много основен начин да се възползва от това, което му предоставя интернет. Благодаря, господин професор. Миналия петък бях в едно интернет кафе в столицата на Туркменистан и там направих един обикновен тест. Написах Human Rights Watch в Google и нямаше достъп до тази страница. Трябва да продължим работата си по защитата на правата на човека и в новите технологии и мисля, че нашата подкомисия ще организира допълнителни изслушвания на тази тема. Важно е също така да обръщаме внимание на всичките тези множество репресивни норми в законодателството на авторитарни държави, които са записани, например, под шапката борба с тероризма, борба с екстремизма, защита на национална сигурност и други изключително е, неясни формулировки. Има много такива законодателни текстове в е, много е, авторитарни държави и оставам с впечатление, че диктаторите като че ли копират един от друг, тъй като много сходни са тези нормативни актове при повечето от тях. Сега ще дам думата на Оливие от Репортери без граници за заключителни думи. Благодаря. Не мисля, че Европейския съюз няма никакви правомощия. Напротив, просто не сме постигнали потенциала си. В Египет работих по една история. Имаше 30 журналисти, които бяха арестувани там и извършвахме цялата работа от Брюксел без да знаем как да се свържим с делегацията ни в Египет. Свързахме се с журналисти от всякакви националности. Накрая получих един номер, телефонен номер, посредством един белгийски журналист, имайки преди това, което се случва в арабския свят. Ако в СВД имаше мрежа от хора, които, на които човек може да се обади и да каже, ето в Сирия, в Йемен, на други места има такъв и такъв проблем с журналисти. Та, ако може човек да има достъп до такава мрежа, то тогава мисля, че много по-бързо ще може да реагира Европейския съюз. След това говорихте за евентуалната полза от такъв тип делегации. Ако имахме достъп до тях, щеше да бъде отлично. По този начин можехме да помогнем на журналистите. Пике ont été pour des médias arabes qui n'ont aucune assistance consulaire. Et là je повечето случаи с сложните случаи, например в Египет, има примерно арабски журналисти, които нямат никаква консулска подкрепа. И ако човек е англичажен, французин, еспанец, нещата са съвсем различни от това да е гр... грък, примерно, или, или литовец. Не, че няма да бъде подкрепен, но просто няма традиция в тези държави да се подкрепят журналисти. Така че е добре е, да бъдат подкрепяни. Ако отиде един журналист в определено консенство, консулство то явно те самите трябва да се борят за подкрепа в зависимост от това колко добри журналисти са, може би, и различни техни умения, вместо тя да им бъде предоставена какъвто и журналист да са те. Вместо материална подкрепа, мисля, че трябва да замислим повече за интернет. Да, има европейско законодателство за въвеждането на различни филтри, но НПО-та като нашето получават финансиране за разработване на програми, където да избегнем точно такъв тип филтри. Така че е, трябва, според мен, е, да, да, да видим дали е логично от една страна да има филтри, от друга страна да казваме ето ви пари, за да се избегнат всички тия филтри. След това политиката за съседски отношения. За нея исках да говоря, тъй като тя е много важна. За Тунис, например, е, там е, чухме за тунизийската делегация. Само тунизиците имаха достъп и това оказва своето въздействие върху безопасността на журналистите във военни зони. Има много други примери, нямаме време да ги засегнем, но не мисля, че сме безсилни, особено имайки предвид опита ни в определена държава. Трябва да прилагаме мерки на такова ниво. Чухме за сателитни сателитни телефонни връзки, дипломатически връзки. Просто трябва да има необходимата политическа воля за този процес. Благодаря. You, Благодаря ти, Оливие. Мисля, че с това изчерпахме изслушването. Това е обаче само един от случаите, в които говорим за свободата на печата. Е, нашите спешни резолюции в парламента постоянно се занимават с нарушение правата на изразяване, както и е, годишните доклади на Европейски съюз за защита правата на човека отразяват всички такива събития. Трябва обаче да засилим усилията, защото е, колегата Мот Тевори, който беше евродепутат, за съжаление вече не е с нас. Той беше докладчик по е, един от докладите за правата на човека. Той тогава се съсредоточи върху свободата на изразяване в целия свят, защото той смяташе, че това е лакмуксов тест, който би могъл да измери всички останали свободи и права по света. И смятам, че беше прав. Винаги е, мисля с голямо уважение за него и опита, на който той ни научи. Благодаря на всички, благодаря на госпожа Ниват, която тръгна, защото трябваше да хване влак. Благодаря на Оливия Базил, на професор Мартот. Благодаря за това, че допринесохте за днешнията ни работа. И сега преминаваме към доклада за собствена инициатива на госпожа Декайзер. Той е свързан с външни политики на ЕС в полза на демокрацията. Yeah, before giving the floor to, to Veronique de Kaiser, I... Преди да дам думата на госпожа Де Кайзер, искам да ви поясня определени неща. Част от депутатите заявиха, че поради Великден и други вакансии тексто, сроковете са много кратки. 10 май, вторник е крайния срок за подаване на предложения за изменения. Надявам се това да ви дава достатъчно възможност да формулирате своите изменения. Първия дебат по проекта доклад и е измененията с измененията в Комисията по външни работи ще бъде на 25 май и на следващия ден, на 26 май, под Комисията по правата на човека би трябвало да се занимае с измененията на проекта доклада на госпожа Декайзер. Гласуването в Комисията по външни работи ще бъде на 6 юни в Страсбург. И така, сега давам думата на госпожа Декайзе. Благодаря, госпожо председател. Вие гордо казахте всичко, дадохте графика и всъщност от последното ни заседание което беше много плодотворно. Обсъдихме на първо четене доклад, проекто доклада и от тогава няма предложения за изменение. Е, господин Свенсън е, даде предложение и от комисията за жената също дойдоха становища, които бяха отразени. Техните страновища бяха много благоприятни и междувременно аз очаквам нови изменения. Може би сега ще дойдат изменения от комисията Инта. Аз даже се опитах да ги провокирам, като оставих една част от е, доклада за нови инструменти, които да се добавят към това, което имаме, и към е, търговските инструменти, към които ние също имаме е, отношенията, ние оставих тази тема за тях. Това е една малка част от доклада. А от останалата част от доклада те са всъщност три части. Е, припомням, трябва да изберем е, страните, с които сключваме отношения, да търсиме и аспекта на е, демократизиране. Второ, в подхода, който традиционно имаме към въпросите на демокрацията, ние го включвахме като елемент от политик, политиката за развитие и предлагам сега да засилим политическото измерение, не само, да речем, наблюдение на избори, но да има и последващи действия, последващи наблюдения след изборите, да се е, види какво се е случвало преди и след, е, да речем, мисията по наблюдение. И трето, подкрепата за социалната динамика, включително и свободата на пресата. Развиването на медиите, на интернет определено, но също така и на синдикатите и така нататък, т.е. Не, на, не само на политическите аспекти. И бих казал, че остава една тема, която се очертава за момента. Сега с събитията в, арабск, в арабските страни ни показват, в Египет ни показват, че всъщност парадигмата се сменя. Виждаме, че вече има, започват и правителствата да разбират посланията на хората, които търсят демокрация и Йемен, и виждате и примера на Сирия, че когато се търси смяна на парадигмата, нещата се развиват. за Бахрейн, военната намеса или в момента това, което се случва в Сирия, ние не можем дори да си представим какво евентуално може да се изисква, защото още нямаме и достатъчно ясна информация, но можем в момента да търсим стабилизиране и да наблюдаваме какво се случва с процеса на демократизиране там. Мисля, че в момента не е удачно в доклада да цитираме примери, имена на държави, не съм го и направила. Говорила съм за феномен, за парадигми. Ние в момента си изграждаме политика към някои от държавите, за които говорих, така че смятам, че трябва по-общо да говорим. Така че това е, готова съм да изслушам и мнения и предложения. А, явно и тюркуазната седмица е била седмица за отпуск и имам така уверенията на докладчиците в сянка, че от 2 май ще започнат да стигат до мен изменения. Майце. Благодаря. Сега докладчика от страна на комисията ФЕМ, госпожа Пападополо. Имате думата да представите становището си а, по този доклад. Благодаря. Преди няколко минути чухме госпожа Ниват, която говореше за, говореше за жените в а, държави като тези в арабския свят. Тя спомена, че много жени изобщо не са запознати с въпросите за равенството между половете и как изобщо се възприема демокрацията на Запад за разлика от демокрацията, както се възприема тя в техните страни. Тя говори също и за нивото на грамотност. За това смятам, че името от името на комисията на жените и равенството между половете е много уместно тук. Комисията по външни работи е отговорната комисия и затова ние ги призовахме да включат част от предложенията си в предложението за резолюция. Бихме искали да се включи един дългосрочен приоритет, в който равенството между полудовете да бъде една постоянна характеристика на всички документи, които предлагаме, особено що се отнася в диалог, до диалога с трети страни. важно е жените в арабския свят да бъдат овластени. Те трябва да знаят какви са правата им, те трябва да знаят как трябва да изглежда демокрацията в техните страни и как самите те могат да се превърнат в активни граждани. Европейския съюз може да играе много важна роля в постигането на равенството между мъжете и жените не само в държавите членки на Съюза, но и в отношенията си с трети страни като се опитва да постигне хоризонтално включване на този принцип във всички други документи и се бори срещу стереотипите. Стереотипите продължават да съществуват. Трябва да се борим срещу дискриминацията, защото жените са невидими в тези държави. Те трябва да бъдат информирани, трябва да получат стимули, да се предприемат мерки за изграждане на капацитет, така защото те наистина да участват активно в вземането на решения. Трябва да участват също така и когато се изготвят стратегии за жените от мъже, защото много често мъжете решават кое е най-доброто за жените, а жените отсъстват и не могат да кажат какво им трябва. Um, the Commission and Member States Европейската комисия и държавите членки трябва да направят така, че систематично да се преценява равенството между половете в тези държави, трети страни и да дават права на жените, на гражданското общество, посредством всякакви информационни просветни кампании, като се насърчава застъпничество за техните права, особено економически, социални и културни права на жените – Смятаме, че това ще дава, даде възможност за жените наистина да започнат да присъстват по-видимо в живота на тези страни. СВД, е според нас, трябва да се опита също така да постигне и баланс между половете на, всичко нива, на всички нива в службата. И ние приветстваме този опит, ръководителите на делегациите да бъдат 50% мъже, 50% жени. Това е голяма стъпка напред, защото ако в делегациите има много жени, които да участват в диалог за овластяване на жените в арабския свят, то това наистина ще каже своята дума. Това е становището на нашата комисия. Госпожа Декайзер дойде при нас, обсъди го с нас, много и благодарим за това подходи изключително положително е, към част от е, предложенията ни и ги включи в своето предложение за резолюция. Благодаря, госпожо Пападопол, казва председателката. Сега имате думата колеги. Двама колеги поискаха думата. Господин Ламсторф и Виторио Проди. Господин Ламсторф, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Вероник за проекто доклада, който е представил на нашето внимание. Благодаря и на секретарията за това, че ни дава възможност до 10 май да подаваме предложения за изменения. Това дава възможност да правим и по-солидни предложения. На базата на промяната на парадигмата, която предлага Вероник, си мисля дали трябва да не се възползваме от този доклад, за да разгледаме думата демокрация като термин. В Европейския съюз като че ли нямаме общо определение за демокрация и може би ще е добре да стигнем до такова. Мисля, че има консенсус по отношение на това какво трябва да съдържа една демокрация. И на тази основа, според мен, ние трябва да поработим, като включим свободата на придвижване, етнически младсинства и тяхното присъствие в политическия процес. Съществуването на опозиция без заплахи към тази опозиция, жените, както каза госпожа Пападополо, върховенство на закона. Та трябва да поговорим за тези основни елементи на демокрацията и някакси да ги включим в доклада. И се надявам и съвета, и парламента да се обединят около една такава позиция, защото до момента това, това не е било факт. На второ място много добре е подходено към инструментите в този доклад от страна на колегата. Според мен трябва да анализираме какво се случва. Например, предизвикателствата пред демокрацията, насърчаване на демокрацията, която имаме от години и също така и какво можем да направим по-добре. Трябва ли да разглеждаме нови инструменти, се зададе един въпрос малко по-рано. Не мисля, че сега трябва да отговаряме с да или не на този въпрос новите инструменти могат да бъдат полезни или не. Ако са полезни, да ги изградим, ако не, да не се занимаваме с тях. След това, какво се случва в СВД? За да може СВД да работи за демокрация, тя трябва да бъде много по-видима като служба в тези страни. Благодаря на госпожа Пападополо за идеите също в тази посока. Говорихме също така за това дали групите за координация не трябва да получат по-голяма подкрепа. Мисля, че доклада може да ни помогне в тази посока. Добра основа за работа е този доклад, според мен. Сега, в съседни райони наистина има революции. И ние можем да покажем посредством подкрепата си за тези революции, че всъщност искаме да насърчаваме развитието на демокрациите в тези страни. Благодаря, господин Проди. Благодаря ви. Благодаря и на колегата Вероник Кайзер за документа, който е подготвила. Смятам, че той наистина ще послужи за една интересна основа за работата ни. Искам да добавя обаче едно нещо, едно искане да се обърне внимание на определен момент. Е, говоря за политиката за съседски отношения. Според мен, може би малко повече в центъра на вниманието трябва да бъде тази политика, особено имайки предвид страните от Средиземноморието, които са наши съседи. Е, и по този начин можехме да видим кои са истинските позиции на тези народи, на тези съседни страни, което пък можеше да ни даде и възможност да интерпретираме проблемите, които се случват там по определен начин. Обеден съм, че политиката за добросъседски отношения е един инструмент, който е изключително важен, изключително многопластов и който всъщност дава един дух на споделяне, на споделяне на всички възможности, които имаме, разбира се, изключая работата на институциите. Та, този инструмент всъщност може да представлява едно партньорство, много силно партньорство, което да продължаваме да укрепваме и засилваме. Така че се питам дали би било възможно да намерим някакъв начин да включим някакво изменение което да е свързано с политиката на добросъседски отношения и ефикасността на тази а, политика за насърчаване на демокрацията на, в страни, които са съседни за нас. Благодаря. Thank you, Mr. Prodi. I'd like to make a few remarks. Um... Благодаря, господин Проди. Няколко бележки. Uh Обедена съм, че госпожа Декайзер знае много добре, че полското председателство работи по едни нови финансови инструменти за засилване на демокрацията. Това е тема, която би следвало да обсъдим, макар че все още не знаем какво точно ще предложи полското председателство, но може би така ще има и по-малко бюрократични, но пък от друга страна може би и по-проблематични начини за подкрепа на гражданското общество. Във всички случаи се струва да обсъдиме въпроса. Докладчика според мен е много интелигентно подхожда, като не назовава от конкретни страни, макар че поне в два момента ми се струва, че е добре да се спомене ситуацията в, западното, в Южното Средиземноморие, защото действително нещата се променят. Но когато изготвяхме доклада за защитниците на човешките права, именно този принцип възприехме, че не става дума за конкретни казуси, а за защита на определени принципи. Необходимостта да се подкрепят определени политически партии и избори, мисля, че при тази тема трябва да коментираме, че много важно измерение на настоящата демокрация е, е партиципативната демокрация. An era when people are happy to go to the to vote every four or, or five years only. Um... И също така много се радвам, че госпожа Де Кайзер споменава толкова сериозния проблем на нашата външна политика, именно двойните ни стандарти. Така че това е тема, която трябва да подчертаем, че трябва да се анализират подобни двойствени стандарти защото все по-често автократите на този е, на, в света се обръщат към нас и ни обвиняват в това и ние не би следвало да допускаме да има подобни двойни стандарти. Смятам, че доклада е важен и е много важно да коментираме необходимостта за смяна и за доразработване на механизма за наблюдаване на избори. Разбира се, има проблеми и с е, подбора на страните, и с е, последващия контрол за препоръките, които са били направени. Има конкретни, директни случаи, когато подобни препоръки пък са били използвани по твърде неудачен начин. И също така смятам, че трябва да отбележим колко е важно да се започват наблюдението на изборите достатъчно рано. за да може да се отчитат и реалните аспекти на свобода, на сдруженията и на прасата и така нататък. Така че, може би трябва да се добавят няколко думи или дори отделен параграф по тази тема. И тъй като няма колеги, които са заявили желание за участие за изказвания, сега а, предлагам представителя на Европейската служба за външна дейност за демократизиране и изборите да вземе дума. Благодаря ви много. Благодаря и, че ме повишихте. Аз не съм ръководител на отдела, просто работи за отдела демокрация. Моя ръководител на отдел бе тук миналия път. Мисля, че тя в някаква до, до голяма степен успя да отговори на повдигнатите тогава въпроси и с ваше позволение ще се огранича само до отговор на допълнителните въпроси, ако има такива. Председателката, благодаря. Господин Менерман има думата, заместник ръководител на отдел Демокрация и права на човека в Генерална дирекция Европей. Сигурен съм за неговата позиция, така че мисля, че не го повишавам ще ми се да ме бяхте повишили. Един коментар. Все още няма полско председателство по много причини. Не съм много сигурен какво става там, но що се отнася до по председателката коригира. Аз казах по-малко бюрократично, но може би малко по-проблемно. В такъв случай нямам коментар. Това е всичко от мен. Okay, so this was all. We go back to the rapporteur. В такъв случай давам думата отново на докладчика Вероник. Заповядай. Да, може би нека да направя няколко коментара. Много се радвам, че колегата Ламсдорф изрази благодарност и това и е, каза, че това е добра начална отправна точка за един е, доклад. Е, да, мисля, че е точно така. Аз обикновено изготвям доста по-дълги текстове, така че ми се наложи значително да го съкратя. Сложен беше въпросът с, с дефиницията с, е, демокрация. Изключила съм доста елементи, но всички колеги имат възможност да подадат е, изменения, могат да ги подадат отново, ако искат. Миналия път имахме възможност да обсъдим някои от измененията. Бих. Е, е, аз помолих колегите да подадат изменения. И мисля, че можем да постигнем съгласие, тъй като този доклад не е по конфликтна тема за политическите групи. Мисля, че това обаче ще бъде много важен документ за Европейския парламент. Особено а, в разговорите с Комисията и съвета за демократизацията. Това е по-скоро един институционален дебат, отколкото дебат между политическите партии. Така че след 10 май отново ще се срещнем, ще говорим. Очаквам вашите изменения и в момента, в който ги получа, ще събера докладчиците в сянка и може би заедно е, или по-отделно ще поговоря с всеки един от тях. Що се отнася до становищата, мога ли да ви моля, госпожо Хаутала, за един процедурен въпрос? в доклада Свенсън и други доклади на комисията ФЕМ а, има известна неяснота за това точно как гласуваме, как точно се действа. Интересуваме от доклада Свенсън, направо ли можем да поемаме част от текста или накрая да гласуваме и да го внесем като цитати? Това е това е, което всъщност е, е, искам да знам, а иначе, когато имаме всички изменения, ще решим как да процедираме с другите неща. Good... Как мога да направя едно скромно предложение тук? Може би най-добре е вие заедно да обсъдите кои изменения от Комисията по правата на жените трябва да бъдат включени. И същото се отнася и до становището на Комисията по развитие. Госпожа Декайзер, да, защото аз не споменах въпроса за жените в доклада, тъй като бях сигурна, че ще получа становище от Комисията по правата на жените. Именно заради това не споменах този въпрос. Госпожа Пападопол. Имаше изключително малко време за подаване на изменения. Преди е, седмица и половина времето изтече. Не съм видяла измененията, подадени от други колеги от комисията, но в момента, в който ги получа, ще се свържа с госпожа Декайзер, за да работим заедно. Председателката благодари. Нека да направим сега едно прекъсване. Пет минути почивка, след което преминаваме към точката Бирма. Е, и ще чуем посланието на Сансу Су Кио. So, maybe we can continue. И така, нека да продължим заседанието си. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Става дума за случващото се в Бирма след освобождаването на Асан Сукчи и изборите през ноември миналата година. Ще ми се да имаше тук колеги от делегациите за отношенията с страните от Юго-Источна Азия. Не виждам обаче обаче никогато в момента. Рисковано е да се правят отчивки на средата на заседанията, изглежда. Нека да видим сега какво се случва в Бирма. Като цяло изборите бяха част от внимателно планиран преход към, от открито военно управление към номинално гражданско цивилно управление, но на, на практика бяха осъдени като измамни и недемократични избори. Все пак, малко след изборите, Асан Суки беше освободена от домашния си арест и както знаем. По-рано тя беше освобождавана неколкократно за кратки периоди, но се, хунтата изискваше от нея да тя да напусне политическата сцена. Този път тя отказа да приеме ограничения при освобождаването. Една четвърт от местата в парламента са военните и конституционни промени изискват повече от 75% от гласовете на това Народно събрание. Това означава, че военните имат важен глас. Националната лига за демокрация, ръководна от Асан Суки, отказа да участва в изборите – което на практика означава, е, че е, тя вече не е политическа единица и няма. И по тази причина най-известната Буркиния е, за демокрация в страната вече няма политически статут. Настоява се за мирен преход към демокрация и за защита на правата на човека. Европейския съюз реши, че санкциите ще се увеличат с още 12 месеца, но съвета по външни работи повтори желанието си е, да откликне на някакви подобрения в управлението. Комисията по правата на човека би искала да види такива подобрения, именно безусловно освобождаване на всички задържани по политически убеждения и предоставяне на основни социални услуги на хора, на които тези услуги са били отнети, както и стартиране на диалог с, с представители на всички политически сили, включително и опозицията, включително Асасоки и Лигата за демокрация и различните етнически групи. Много се радвам, че получихме едно видео изявление от Ансансоки. Имаше обаче технически проблеми при получаването на това изявление и за това разполагаме и с писмен а, текст, а, който обаче прекъсва преди да се завърши последното изречение. Всички ще получат достъп до този текст. Господин Хан Янгве, изпълнителният директор на Евробирманския ев... о... офис в Брюксел, трябваше да присъства тук неговото изявление ще бъде прочетно от госпожа Таня Голерт, която се съгласи да дойде тук. Приветствам и господин Тимас и господин Андреас Лис. Тук е господин Лис, да. И двамата са от Европейската служба за външни дейности и ще говорят за общото положение в страната и е, за положението с правата на човек. Нека сега да гледаме изявлението на Ансансо Ки. We have been talking about human rights in Burma for more than two We have been talking about human rights in Burma for more than two decades. Вече повече от две десетилетия говорим за права на човека в Бирма. Две десетилетия не са достатъчно, защото има много за говорене, много за обсъждане. Правата на човека са най-важното нещо за хората. Правата на човека се основават на приемането на човешкото достоинство. А точно това искаме ние. Искаме да живеем достойно, искаме да живеем сигурно, искаме да живеем в мир и свобода. Правата на човека не са западна концепция. Може би именно запазняците дадоха тяхното название, но самата идея и убеждение, че всяко човешко същество е ценно, е дълбоко вкоренена и в другите световни култури. Когато говорим за правата на човека в Бирма, трябва да говорим за положението днес и сега. Бирма вече десетилетия има авторитарно управление от 62 година насам. Все още ли сме под авторитарно управление? Някои се надяват, че не сме, но това трябва да се докаже. Един от начините да се докаже е да се провери дали наистина тук се зачитат правата на човека, дали действително сме свободни а, от нарушенията на правата на човек. Има над 2000 политически затворници в Бирма. Този факт сам по себе си ясно показва, че не всички права, които искаме да получим, са на лице и че има още много работа за вършене това не е, е единственото. В Бирма нямаме и правото да сме свободни от страх и заплахи. Много журналисти, които дойдоха да ме интервюрат през последните месеци, споменаха този страх. Те казват, че са говорили с много бирмани и казват, че хората са изключително гостоприемни и добронамерени, но същевременно с... страдат от големи страхове. И така, страхът трябва да се премахне от Бирма, трябва да се премахне и мизерията. Някой казва, че бедността в Бирма спада, но не съм много сигурна, че това е така. Не съм сигурна точно как се събират данните които се предоставят. Доколкото аз знам, много хора в Бирма стават все по-бедни поради инфлацията, поради липсата на работа и поради това, че няма достатъчно подкрепа от гражданското общество, е, която да помогне на хората да си помогнат сами. И така правата на човека започват от всяко едно човешко същество. Трябва самите хора в Бирма да знаят, че има нещо такова като правата на човека. Много хора изобщо не знаят, че подобно нещо съществува. Много хора не си представят, че има универсална декларация за правата на човека. Затова искам да призова всички вас да ни помогнете първо да информираме хората в Бирма за това, че имат право да настояват на правата на човека. Изявлението прекъсва изненадващо. So, to be able... И така, казва председателката, желанието на Асасоки е да се живее без страх от заплахи и мизерия. Много се радваме, че тя успя да се свърже с нас и се надяваме, че един ден тя ще дойде тук без страх, ще може да получи е, наградата си Сахаров от 90-та година и да се върне без страх в своята родна страна. Сега давам думата на госпожа Гойлерт от е, Евробирманския офис, за да а, говори за случилото се в Бирма. Благодаря, благодаря за поканата. Е, можем да се изкушим да кажем, че нищо не се е променило в Бирма след изборите през 2010 година. Това се отнася и за човешките права, във всички етнически държави, където има войни, военни конфликти. А също така е вярно, това е вярно и за политическите затворници. Няма освободени такива. Формалните структури на властта са променени, но реалната власт е все още в е, ръцете на генерал Тан Шуе, който е, пое власт, който предаде властта на президента от Еншен. В два щата се съобщава за използване на селени за принудителен труд, насилие. Има напрежение в щата Качин, който граничи с Китай. Бирманската армия атакува армията за независимост на Качин. За сега обаче, т.е. се чуват слухове, че е такова, но не се наблюдава движение на армията. В е, щата Шан има случаи на насилие. Е, някои звена от някои единици от бурманската армия, бирманската армия са се сблъскали с първата бригада на този щат но все още няма съобщения за сериозни военни конфликти. В щата Карени, който граничи с Тайланд, там се наемат насилствено младежи от селата в армията. Също така се конфискува земя за изграждане на нови лагери. В щата Карен биват разрушавани села, екзекутирани са хора, които отказват подкрепа на Каренския национален съюз. В щата Мон на юг няма сведения за въоръжени конфликти но бирманската армия оказва натиск над определени формирования, които не искат да се присъединят към граничните армейски формирования. Има нови ограничения върху политическите партии, но няма сериозни атаки. По отношение на населението има по-малко ограничения. Хората могат да пътуват, да се срещат по-свободни. Ангшунки е свободна, но правителството не влиза в диалог с нея. Президента в речта си при поемане на постово обещал повече отговорност и прозрачност, назначил е съдветници и остава да се види дали е готов той да изпълнява реформи или просто формално се представя е, така, че да бъде по-приемлив за международната общност. В е, е, Тайланд също планира да изпраща обратно бежанци и всъщност положението на границите вероятно ще се влуши. И ние лично считаме, че не бива да се връщат обратно в бежанци в Бирма. Председателката, благодаря. Сега каня представителя на СВД, да, господин Тиманс, да представи своето мнение. Благодаря. Мисля, че относително накратко мога да съобщя, ние потвърдихме, че от наша гледна точка изборите не са приемливи по международни стандарти, особено, що се отнася до опозиционните партии и техните кандидати, а също и по отношение на конкретния случай с Сан, Сан Но трябва да се признае, че до известна степен е, гражданското общество имаше възможност да се организира, разбира се, с е, трудности. От е, провеждането на изборите ние наблюдаваме отблизо ситуацията. Едно от положителните неща е освобождението на носителката на наградата Сахаров и отново искам да я поздравя за ясното и просто послание, което тя изпрати до нас днес. Госпожа Аштън, върховният представител, нееднократно даваше декларации по положението в Бирма. Последно през ноември приветства освобождаването на Ансан Суки и призова властите да освободят всички останали политически затворници, за да започне процес към демокрация. Наблюдаваме обаче, че положението в страната по отношение на човешките права не се подобря. 2200 политически затворници не са освободени, има затворници по съвест. Има нарушения на международното право за човешки права и правата на малцинствата. Има цензура, има други ограничения на свободата на изразяване. На 27 януари 2011 година, нека да припомня, съвета по човешки права изготви периодичния си преглед, но цялото това упражнение бе напълно безполезно, защото Бирма прие много малко от препоръките, а огромна част от препоръките бе отхвърлена. От 1 април има гражданско правителство, Излезли са вече някои политически декларации, които може би дават някакви позитивни сигнали. Е, президента е, твърди, че приоритета му е постигане на национално единство. Е, подчерта важността на законността, защитата на основните права на гражданите, така че той формулира някакви ангажименти, но сега остава да видим тези ангажименти, преведени в практиката. Ние ще продължим да наблюдаваме много внимателно дали има развитие за добро. Както ясно и нееднократно каза нашия върховен представител, последно на съвета през април, ще съдим новото правителство по неговите действия. Освен това, ще използваме всички средства, които са на наше разположение за диалог, е, и за да убедим правителството на Бирма да подобри ситуацията с човешките права. Няма да се поколебаем да продължим да оказваме подкрепа поддържаме връзка с гражданското общество, също така се опитваме да настояваме пред правителството да търси постигане на целите за развитие на хилядолетието. Както чухме, тук е призива за това да бъдат освободени бирменците от страх и от мизерия. Ние ще е, продължаваме с всички, цялата наша политика и ефективни действия против е, т.е. за преодоляване на ограничителния режим. Председателката, благодаря господин Тима. Сега давам думата на господин Андреас Лист, който ще говори по-конкретно за ситуацията с човешките права. Може ли по време на дискусията да отговоря на въпроси, а не сега да правя изявление? Председателката, ако искате да добавите някакви бележки по ситуацията за правата на човека, може, но ако пък няма такива бележки, то тогава ще се обърнем към единствения останал член на нашата комисия в залата, дали тя има бележки и коментари. I think, uh, Mrs. Lockbiller. Госпожа Локбилер uh, доброволства. So, thank you to all the very interesting... Uh, Благодаря за интересните изказвания. Нямам много въпроси. Последния път, когато обсъждахме в нашата комисия ситуацията в Бирма, си спомням един оживен дебат между различните групи, различните експерти за това как да измерваме тези малки стъпки към подобряване на положението и ако има такива, трябва ли да се премахнат санкциите. Искахте дебат, затова ви питам. Този дебат също показва как е обсъдено, може би, това в външната служба. Не зная. Раска, аска мисис Голард. Он... Госпожа Голард, може би, би могла да каже какви са становищата на групите от гражданското общество по отношение на солидарността на народа в Преди изборите имаше поляризирани позиции. Някои смятаха, че изборите ще бъдат честни, други не. Може би нещата не са точно такива, но какъв е дебата? Как тече дебата за по-нататъчни стъпки? Става дума за групите, които подкрепят народа на Бирма? Има ли обединение на мнението около определен начин за действие? Really <laughs> А, нямам а, разрешение да отговарям технически на въпроси, но мога да кажа, че има гражданско общество в Бирма. Всяка една от групите, разбира се, има свои идеи за това как иска да постигне бъдещето на страната, затова не мога да обобща нещата от името на гражданското общество, но мога да потвърдя, че има много НПО-та в Бирма, които работят активно за подобряване на цялата обстановка, включая правата на човек. Ето Един друг въпрос, който е свързан с СВД. So, Mr. Uh, господин Лист, на въпроса на госпожа Локпилер, как да измерим напредъка, за да премахнем санкциите. Съвета заяви, че голямата част от санкциите остават такива, каквито са, в обновената версия на приложенията. Посредством тях даваме един сигнал, че сме готови веднага да променим нещата, ако има положителни стъпки. Става дума най-вече за новия кабинет, една трета граждански. Е, това са хора, които никога не са били военни, и а, за тях а, сме премахнали забраната за пътуване и издаване на визи. Госпожа Аштън а, често казва, че имаме три параметра. Първият е съставът на правителството. Един положителен знак е, че поне една трета от това правителство не е, се състои от военни. След това отговорностите на правителството. Има знаци или признаци, че има възможност за дебат, има възможност в парламента извън него да се изказват различни мнения. Това, разбира се, с времето трябва да се развие. Не е нещо, което присъства и е 100% факт. Третият критерий са самите политики, по-добри политики. Разбрахме, че президентът сега си е назначил съветници в ключови области и се надяваме участието на технократи в правителството да даде оперативна автономност на самото правителство по отношение на въоръжените сили, за да може да се изготвят и по-добри политики. Интересно е също така да се отбележи, че палитрата от становища в обществото е много по-богата. От една страна по-богата, но от друга страна много по-разделена. До преди изборите имаше една битка между доброто и злото, между светлината и мрака. И много лесно можеше човек да види кой му е враг, кой му е приятел. Сега нещата вече се осложниха. Опозиционните партии, които нямат никакви връзки с правителството, се опитват да се самоорганизират. И вече два пъти са се обърнали към Европейския съюз за преразглеждане на санкциите. Първо по-общо и второ, мисля, че вчера или онзи ден по-конкретно говориха за една от санкциите – как ще отговорим, ще зависи от параметрите, които е, току-що изложих. Благодаря. Благодаря ви, господин Лист. Благодаря за участието. Ще предадем а, и благодарности на Ангсан Суджи за приноса и към дискусията и видеопосланието може да бъде качено на различни вебсайтове, ако членовете на комисията желаят да го сложат, тъй като това е послание към нашата подкомисия. Пета точка приключи, шеста точка с точка разни, няма точка разни, седма точка следващото заседание. Следващото заседание е на 26 май сутринта от 9 часа и закривам настоящото заседание. Приятна вечер. Благодаря на всички.